за, против, въздържали се, приема се. 932 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 932. Край на гласуването. Приема се. Компромис 39. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за. Против въздържали се. Приема се. 268 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 41 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 42 за. Против въздържали се. Приема се. 929 за. Против въздържали се. Приема се. Инта 15 за. Против въздържали се. Още веднъж гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Обаче 3 на две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, щеше да отпадне така или иначе, но сега го и отхвърлихме. Бъч 3, втора част за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бъч 7 за, против, въздържали се, приема се точките от преамбюла. Номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме номер 5. Приема се. Номер 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменение 14 на пост. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 9.13 за, против, въздържали се. 80% от комисията не участва в това гласуване, така че да гласуваме електронно 9.13. Гласувайте, моля сега. Geschlossen. 48 to 7. So that has been carried. Приема се. Инта 3. Се приема Инта 4 за против въздържали се. Приема се позоваванията Интед 1 за, против, въздържали се, приема се. Инте 2 е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. Вече стигаме е, до гласуването по целия документ. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 42 гласа за. Преминаваме към девета точка създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Докладчик е Джефри Ван Орден. Иска ли той да каже нещо? Okay, but Miss Andikini would like to say something, please. Thank you very much. Госпожа Андикини, няколко забележки към а, а, списъка на гласуване. А, на НП няколко промени. Компромис 5, моля гласувайте с не и изменение 103, моля гласувайте с не. Колегите от НП. Много благодаря. Това от мен. Okay, thank you. Any other remarks? Благодаря. Други забележки? други списъци за гласуване да трябва да се променят? Няма такива. Предлагам ви да започваме. Промис 3. За, против, въздържали се. Приема се. преминаваме към изменение номер 7. За, против, задържали се, отхвърля се. Now we go to 62. In favor? 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159. Господин Бухнер за, против, въздържали се, отхвърля се. Осемдесет и второ. Господин Адактосон. За, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се. Нека да, да проверим. 85-то изменение. Касталдо. Край на гласуването. Приема се. 87 за, против, въздържали се. Приема се, струва ми се. Нека да гласуваме електронно 87 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. 88. За. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно. 88 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 90-то изменение. Шафхаузер за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Номер 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 103, чек. Нека да гласуваме електронно 103-то изменение. Компромис 5 не беше ли прият? Не, казва председателят. <laughs> So, 103, the vote is closed. 103-то изменение, край на гласуването. Приема се. hundred and four, hundred and two. Гласуваме сега 102 изменение. Предишните отпадат. Лалонт и Рике. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис номер 6. За, против, въздържали се. Приема се. 141 in favor. 141 за, против, въздържали се. Приема се. 142 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 143 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се. 146 за, против въздържали се, отхвърля се. 147 за, против въздържали се, приема се. 148 за, против въздържали се, отхвърля се. 149 за, против въздържали се, отхвърля се. 150 за, против въздържали се, Нека да проверим електронно 150-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 6 е оттеглено. Изменение номер 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164-165 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173, 75, 76 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. Номер 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против въздържали се. Приема се. So then we come to 186, Monsieur Schaffhauser. 186 изменение гласуваме сега за, против въздържали се, отхвърля се. 187 за, против въздържали се, приема се. 188 за, против въздържали се, приема се. 190 за, против въздържали се, приема се. 193 за, против въздържали се, приема се. 194 за, против въздържали се, приема се. 195 за, против въздържали се. Нека да гласуваме електронно. 195 изменение. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. 196-то изменение. Гласуваме сега. Schaffhauser. 196 за, против въздържали се, отхвърля се. 198 за, против въздържали се, отхвърля се. 197 за, против въздържали се, приема се. 199 за, против въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се. Приема се. Искате да гласуваме електронно 203 на господин Бухнер? Гласувайте, моля сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 204 за, против въздържали се, отхвърля се. 205 за, против въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Гласувайте, моля.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електрон 24 изменение на Петърля. Гласувайте, моля сега. Край на гласуването. 30 гласа за, 29 против. 27 изменение. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме пак електронно по изменението на Петърле. Така, проверихме Петърле с положителен резултат. 29-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 30-то изменение за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Проверяваме господин Дактусън сега. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Тук ли е Ларс? Не му казвайте. 31 изменение за, против въздържали се, отхвърля се. 34 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за. Извинявайте, господин Епитидеус, проверяваме сега 35 за, против въздържали се, отхвърля се. 37 за, против въздържали се, приема се. 39 за, 39 гласуваме за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 39 то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. За трети път проверяваме Алоиза Петърле. Край на гласуването. 42 гласа с, всеки, с всяко гласуване ставате все по-популярен. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 изменение за, против, въздържали се. Нека да гласуваме 50 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 55 за, против, въздържали се. Приема се. 57 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се. Приема се. 59 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 60 и трето. За против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-81 <laughs> за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 2. За, против, въздържали се. Хвърля се. Преминаваме сега към 72 изменение за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 72 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 73-то изменение. За против въздържали се. Отхвърля се. Нека да... Искате да гласуваме електронно 73-то? 74-то за против въздържали се. Отхвърля се. 75-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да гласуваме електронно 75-то? Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. От тук, от моето място, се виждаше ясно, че е отхвърлено. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме електронно за проектостановището. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? 49 гласа за, 5 против. Приема се. Стигаме до сключване на рамково споразумение между ЕСА и неговите държави членки от една страна и Австралия от друга страна. Вчера обсъдихме този доклад. Докладчика господин Милен Мон иска ли да каже нещо? Не. Значи преминаваме направо към гласуването. Гласуването е само едно начало на гласуването. Първо трябва да гласуваме по даването на съгласие. Така ли? Двама колеги липсват. Един колега. Вече всички са гласували 55 гласа за, 3 гласа против. Точка 11. Резолюцията, която придружава одобрението на сключването на рамковото споразумение. Сега пак се обръщам към господин Мон. Иска ли да каже нещо? Не желая. Преминаваме към гласуването. За, против, въздържали се, приема се. 26, за, против, въздържали се, приема се. 25, за,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 Приема се. Съгласни сте. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка по 40 на заместник председателя Вистисен.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 48 за, против, въздържали се. Налага се да направим проверка. Изменението на господин Танък, номер 48. Край на гласуването. Отхвърля се. 49. Епитидеус. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. За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 въздържали се, проверка по 17-то. Чарлз Танък. Приема се 37 на 22. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по номер 19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 Е, ето защо не предложих гласуване блок. И сега позоваванията. Първо, за против, въздържали се, приема се. Второ, за против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 54 гласа за, 2 против. Поздравления за докладчика.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 Нека да гласуваме тогава начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се 51 гласа за, 3 против. Последното гласуване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 Приема се 57 гласа за, 3 гласа против. Благодаря ви, уважаеми колеги. Свършихме с гласуването. 10 минути по-рано от предвиденото. Госпожа министъра вече е на път. Сега ще разговаряме с министъра на външните работи на Норвегия. Би било много любезно, ако поне някои от вас останат в залата.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 Right, dear colleagues. Колеги, уважаеми госпожи и господа, точно 10 часа е. За мен е удоволствие и чест, и не само за мен, да приветстваме с добре дошла госпожа Ине Ерик Сьорайде, министра на външните работи на Норвегия. Спомням си, че Вашия предшественик беше наш гост. За нас винаги е удоволствие да разговаряме с представители на норвежкото правителство. Знаем, че Норвегия е провева голяма активност по много въпроси, които вълнуват целия свят и по много регионални въпроси, естествено. Не искам да изброявам всички теми, по които работим в тясно сътрудничество. Работим в областта на отбранителното сътрудничество, в областта на външната политика, в областта на енергетиката, миграцията, устойчивото развитие, измененията в климата. Що се отнася до външната и политика, Норвегия винаги е била с Европейския съюз по важни въпроси, като например въпроса за Русия. Днес е, искам, ако може да чуем малко повече за това, какво смята да прави Норвегия с а, своята роля в а, района на Северния ледовит океан, на Северния полюс. Знаем, че геополитическото значение на Арктика нараства. А, искаме да чуем и други. А, новини, ако може, за други важни области, като Западните Балкани, е, Близки изтоки и така нататък. Без да се бавим повече, ви давам думата. Благодаря. Благодаря за поканата. Била съм в е, тази зала, но само като наблюдател. Освен това, съм била и председател на Комисията по външни работи в нашия парламент и по това време ние често посещавахме Европейския парламент. През 1994 година Норвегия отхвърли евентуалното членство в Европейския съюз. От тогава насам, обаче тя е една от най-интегрираните държави не членки. Това се дължи на споразумението за ЕИП. Ние сме единствената държава, която два пъти е гласувала против членство през 1972 и 1994 година. Никога обаче не сме отхвърляли европейското сътрудничество. Имаме тесни връзки и по отношение на ценностите, и е, от географска гледна точка. Нашия просперитет и нашата сигурност е, са взаимно обвързани. Европейските предизвикателства са предизвикателства за Норвегия и обратното също е валидно. Нашата политическа платформа на управляващата партия е, е красноречива. Тя казва, външната политика на Норвегия започва в Европа. Аз и моите колеги често посещаваме Брюксел, понякога по няколко пъти месечно. Мога да дам и конкретен пример за доброто сътрудничество. По-настоящем, в този момент, е, има 20 държавни секретария от Норвегия, които са тук в е, парламента, в сградата на парламента. Правилно чухте. Няколко думи за това, защо точно днес съм тук. През последните десетилетия Норвегия и нейните партньори в международната общност положиха много усилия и вложиха много средства, за да се стигне до траен мир в Близкия изток. И след споразумението от Осло от 1993 година ние създадохме и адхок комитет за връзка. Ние сме председатели на този комитет или комисия от 1993 година насам. Разчитаме на тясно сътрудничество а, с всички страни от региона, както и с страните от Европейския съюз. И ето защо сме поканени тук а, от името на госпожа Могерини да участваме в годишната среща на тази група. Целта на днешното заседание е да се договорим за стратегически мерки, които да доведат до укрепването на палестинските институции. Освен това искаме да дадем тласък на економическото развитие в Газа. Знаете, че положението там не е розово. Надяваме се, че по този начин ще подготвим почвата за преговори. Не е имало преки разговори между двете страни вече 4 години. Искаме те да бъдат подновени в някакъв момент, само че за това трябва да се положат основите. Когато се срещнахме в Брюксел на едно извънредно заседание на тази комисия. Това се случи на 31 януари в Брюксел. Всъщност това беше първото заседание, на което се събраха израелци и палестинци след обявяването на намеренията на САЩ да преместят столицата си в Иерусалим. Този комитет или комисия играе много конструктивна роля. Това е един от малкото механизми, с които разполагаме, за да се гарантира, че партньорите и донорите могат да седнат около една маса. Целта ни естествено е да се договорим в крайна сметка за решение възосновата на две държави. Целта на агенцията е да Работи освен това за економическо развитие на място, за укрепване на палестинските институции. Това е единствения форум, в който участват и двете страни. Те разговарят с донорите, с всички партньори от международната общност. Тази седмица започна осмата година от началото на войната в Сирия. Трагедията в източна Гута показва, че конфликта съвсем не е приключил. Всички ние смятаме, че съвета за сигурност трябва да работи за установяване на е, едно трайно прекратяване на огъня. То е много важно, за да се окаже помощ, да се окаже помощ на ранените не на последно място, но и за да се защитят цивилните лица, гражданите. Идил може и да е надвита вече, но ескалирането на напрежението в последните месеци много ни тревожи, особено в северо-западна Сирия. Придаването на международен характер на конфликта е нещо много тревожно. Положението в Африн, в Идлип е много сериозно. След офанзивата на Турция условията са непредсказуеми и неясни. Знаем, че Нуждата от хуманитарна помощ в Сирия е много голяма. Над 13 милиона души имат нужда от такава помощ вътре в Сирия. 5 милиона и половина са напуснали страната като беженци. През последните 8 години Норвегия предостави около 1 милиард евро за решаване на сирийската криза. През 2016 година обещахме още 1 милиард в идните 4 години. Само през 2018 година ще предоставим около 225 милиона евро за Сирия и за съседните й държави. Нашите приоритети са хуманитарната помощ и образованието, най-вече за жените и момичетата. Подкрепяме силно посредничеството на ООН, разбрахме и заставаме зад идеята, че не трябва да се поемат ангажименти за възстановяването на Сирия, докато не се сключи траен мир. По отношение на Северна Африка и Сахел, Норвегия присъства все по-явно в района. Е, сътрудничим е, с е, Тунис, с Мали, с Нигер. Миналия месец отворихме посолството си в Бамако. Положението в Либия и в Мали дестабилизира целия регион. Сигурността в Северна Африка и в района на Сахел е много важна за общата европейска сигурност. Много важно да се справим с екстремистите, с трафика на хора, с престъпните мрежи. За да се случи всичко това обаче има нужда от стабилност и сътрудничество. Мира е много важен за устойчивото развитие, за инвестициите от името на частния сектор, в създаването на, за създаването на работни места. Те са много важни. Ще подкрепим групата G5 за Сахел, ще създадем възможност за изграждане на капацитет и не само ще продължим да се ангажираме отблизо с проблемите на района. Ще участваме в международната операция по ротация на военни самолети. Ние бяхме инициатори на тази операция. Кризата близо до нашия континент кризите като цяло е, засилват миграцията и знаете колко е важно нашето сътрудничество, не само в рамките на шенгенското пространство. Ние трябва съответно да намерим трайни решения на проблемите, освен това е необходимо да зачитаме международното законодателство, ето защо глобалният пакт за миграцията продължава да бъде ясен приоритет. Приветстваме и съвместната работна група на ЕС и ООН, чиято цел е да помага на мигрантите да се върнат в страните си по происход, както и за презаселването на онези, които имат нужда от международна закрила. По отношение на центровете за задържане в Либия, ние имаме категорична позиция, осигуряваме подкрепа за най-уязвимите групи мигранти – Смятаме, че трябва да се спазват стандартите на ОИСР и на ДАК. Това е предпоставка за финансирането от наша страна. 300 от беженците, бежанците, които презаселихме през последната година, идват от Либия. Ще продължим своето сътрудничество с ВКБО. Да преминем към Западните Балкани. Мигрантската криза от 2015 година е, разкри институционалните слабости, които имаме. Западните Балкани имат е, сериозни предизвикателства пред себе си от всякакъв характер. Е, ние сме взаимно свързани. Е, ние и Западните Балкани. Стабилността и просперитета на Западните Балкани са означение за Европа. Когато има политически кризи в този район, когато има засилено напрежение, то лесно се усеща и извън границите на района. Ето защо трябва да има е, ангажираност от страна на Европа. Ето защо стратегията за Западните Балкани на Европейската комисия е добре дошла. Норвегия споделя приоритетите в този документ. Ценим високо много важната роля на Европейския парламент в процеса на присъединяване на Западните Балкани и конкретните доклади по държави, които изготвя вашата комисия, се четат а, с голямо внимание. Колегата от Косово днес ще разговаря също с вас и ще може да обсъдите проблемите на района. Европейската интеграция на Западните Балкани е от съществено значение както за самия регион, така и за бъдещето и просперитета на цяла Европа. Норвегия ще работи активно за тази интеграция. През 2018 година ще предоставим около 33 милиона евро за района. Това е двойно повече от това, което предоставяме по-настоящем. Искаме да има социално-економическо развитие в района, подкрепяме инвестиции в инфраструктурни проекти в рамките на една съществуваща инициатива за Западните Балкани. С оглед на нашата подкрепа и на нашите е, желания, както и с оглед на нашите приоритети, мисля, че би трябвало да работим в по-тясно сътрудничество. И сега правя голям скок към района на Северния ледовит океан. Всъщност Арктика е, е дома на около 10% е, от нашето население. Там живее това население, там е, то създава семейства, работи и така нататък. Много хора смятат, че Арктика е нещо като ледена пустиня, но там живеят хора. Арктика засяга всички нас. Света бързо се променя, това е особено валидно за района на Северния ледовит океан, особено и с оглед на измененията в климата. Ето защо е много важно да се намери точното равновесие между използването и опазването на природните ресурси, а пък за да стане това трябва да има научно сътрудничество. Мисля, че ние трябва да разберем по-добре този район. Този район е мирен, стабилен и се радва на международно сътрудничество. Искаме това да се запази. Важно е да се зачита международното право, да се зачита международното морско право. Това е изключително важно. Всъщност това е нормата в този регион. Е, Арктическия съвет, е, както и всички други форми на сътрудничество в рамките на различни е, съвети, са много важни. За, Арктика, за Норвегия Арктика е много важна и ние ще продължим да настояваме на постоянния статут на наблюдател на е, Европейския съюз в Арктическия съвет. Интегрираната политика на Европейския съюз за Арктика беше обект на разглеждане от една резолюция на Европейския парламент. Там се очертават ценни последващи мерки. На север имаме и съвместна граница морска и сухоземна с Русия. Русия, Русия е, е световна сила, тя е и наш съсед. Като съседи ние искаме да имаме насочено към практиката двустранно сътрудничество. Всъщност имаме много различни форми на сътрудничество с Русия. Най-важните области на сътрудничество са риболова, включително трайното управление на запасите на треска в Баренцово море, енергетика и не само. Важно е да има сътрудничество, в същото време обаче ние сме готови да отстояваме своите ценности и искаме да го правим заедно с вас. Притесняваме се относно тоталитарните тенденции в управлението на Русия, особено що се отнася до гражданското общество. Винаги говорим за тези свои тревоги, не само когато разговаряме с представители на Русия, но и на международни форуми. Разговарях преди няколко дни с Борис Джонсън и изказах нашата солидарност във връзка с нападението в Солсбари. По отношение на нарушаването на международното право в Украина, ние сме с вас. Нашите рестрикционни мерки спрямо Русия отговарят в пълна степен на тези на Европейския съюз. Помощта на Норвегия за Украина възлиза на около 20 милиона евро годишно. Наред с подкрепа за реформите в Украина, ние осигуряваме и много хуманитарна помощ. Ще продължим да подкрепяме страната както в хуманитарен план, така и в економически план. Няколко думи за Брексит. Брексит няма да промени отношенията на Норвегия с Европейския съюз. Често повтарям това и в Норвегия, за да се убедя, че всички в крайна сметка ще разберат, че нашите отношения ще се запазят. Ние оценяваме факта, че Европейския съюз подчертава и Европейския парламент, в частност подчертават специалния характер на ЕФТА и на ЕИП. Вашата роля е много важна. Искаме да запазим тясната връзка, която имаме с Европейския съюз. Споразумението за ЕИП е изключително важно за нас. За нас е много важно да имаме достъп до единния пазар и да имаме една и съща регулаторна рамка като държавите членки. Това споразумение представлява една много стабилна рамка за нашите отношения чрез безвъзмезната помощ в рамките на това споразумение ние допринасяме за е, економическата интеграция на новите държави членки, както и за намаляването на економическите различия между стари и нови държави членки. Наред с другите държави членки на ИП и ЕФТА, ние не сме просто трети страни. Брексит ще промени обаче правната рамка на нашите отношения с Великобритания. Споразумението, до което стигнаха преговарящите Бърния и Дейвис вчера е нещо много важно, положително развитие е това. Едно добро излизане на Великобритания от Съюза е много важно за Европейския съюз, за Великобритания и за Норвегия. И накрая, по отношение на това, с което се занимаваме всеки ден, ОВППС. Председателя на съвета спомена неодавна, че Великобритания и Европейския съюз са изправени пред общи въпроси, които изискват общо сътрудничество. Това сътрудничество би трябвало да включва и страните от ЕИП и ЕФТА. В рамките на общата външна политика и политика на сигурност е, е необходимо да има сътрудничество с страни, които мислят по един и същи начин като Европейския съюз. Съюза трябва да стане по-способен да се справя с външни и вътрешни предизвикателства за сигурността си. По този начин ще укрепим сигурността и на Норвегия и на Европейския съюз. В интерес на Норвегия е да сътрудничи е, тясно с е, Европейския съюз. Ето защо е много важно да се намери точното е, равновесие между това, което се прави в НАТО и в Европейския съюз. Сътрудничеството между ЕСА и НАТО по-настоящем е възможно най-доброто, поне по-моему, и мисля, че това е нещо много положително. В заключение, Искам да кажа, че искаме да имаме тясно сътрудничество с Европейския съюз, близко сътрудничество. Ние, ЕС и Норвегия, ще продължим заедно да се изправяме срещу предизвикателствата, които ни заобикалят и се надявам, че ние ще останем възможно най-добри съседи. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, за вашето встъпително слово. Сега имаме време за дискусия дори повече от половин час. Е, позволите ми, позволете ми първо е, да ви информирам, че тази сутрин на е, бюрото на Комисията по външните работи в разширен състав взе решение да посетим вашата прекрасна страна през месец август. Ще пътуват двете комисии, Комисията по отбраната и сигурността и, и нашата комисия. Ще посетим страната ви, ще стигнем и до най-северния край, ще разговаряме най-вече по въпросите за сигурността. Всички колеги е, тук в залата, които се занимават с британския изход от е, Европейския съюз, а това са повечето от нас, предполагам, е, не може да си представите колко често се сещаме за така наречения норвежки модел, който, за съжаление, британците не желаят да последват на тяхна им работа. Сега, доста колеги са се записали за изказване. Е, Михале Галер от, от НП е пръв. Е, благодаря ви. Е, добре дошла. Ако не знаех, че Норвегия е в Европейския съюз, само като ви чуе човек, може да си представи, че вие сте сред отличниците, членове на Съюза. Що се отнася до британския изход, е, е, явно е, вие сте наясно и, и сте удовлетворени от нашата позиция. Е, освен това, без съмнение, Норвегия с е, е, голямо внимание и известно безпокойство е, следи развоя на отношението с Великобритания, е, с оглед на известно твърдяно по-добро отношение, евентуално към Великобритания отколкото към Норвегия и други, членуващи в Европейското економическо пространство. Вие споменахте Арктика е, и сътрудничеството с Русия. Е, ако сравним е, положението в Арктическия съвет днес и преди година или по-рано, оставате ли с впечатлението, че Русия се опитва в рамките на Арктическия съвет да създаде впечатлението, че всичко е наред, нещата е, са си такива, каквито винаги са били, е, да, да прикрие известни тенденции. Е, и като остави на страна Арктическия съвет, регионът е такъв, че в него могат да се натрупват военни формирования, особено от страна на Русия. Е, Русия твърди, че в Шпицберген разполага присъствието си главно с научни цели. Вие как гледате на тези действия на Русия и на е, версията на руската страна? Е, що се отнася до двустранните ви отношения, преди две години, мисля, е, е, изведнъж е, към норвежката граница от Русия се стекоха велосипедисти, търсещи убежище. Очевидно организирана акция от страна на Русия. Междувременно има ли някакво споразумение с руската страна да, да се. Не, да не се допускат за напред такива не особено дружелюбно настроени действия? Благодаря ви, господин Галер. Желаете ли веднага да отговаряте? Не, по-скоро няколко въпроса да изслушаме и тогава. Социалисти и демократи, господин Кал. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожа външен министър. Аз добре познавам вашата прекрасна страна. На младини доста години живях в Норвегия. Sounds tough. But, uh, did you вие водите разговори, в това число с нашия външен министр, очевидно британския, по отношение на британския изход. Аз съм категоричен привържик на оставането на Великобритания в е, Европейския съюз. Според мен е, излизането и от него би било равностойно на бедствие. Как се отнасяте вие към евентуалното присъединяване на Великобритания към Европейското економическо пространство? Смятате ли, че това е най- подходящия път за напред? Разговаряли ли сте в тази връзка с нашия външен министр, който опасявам се е, е, е, е заслепен в иллюзиите си за, за британския изход? И play you know, following the atrocious attack by Breivik in Norway. You know, how does that really... А, и, и какво е отношението ви към намеренията в Великобритания в областта на вашата политика? Вие без съмнение сте е, И а, по-нататък по, по, по, по съвсем един друг въпрос за законодателството за семейните отношения в а, Норвегия. За кой закон, пита председателят? За брач, браковете. Председателят напълно основателно моли, оратор, моли оратора да да говори по-бавно и по-ясно. Очевидно става въпрос за бракове между братовчеди. Е, нещо, което породило е, е, сериозна обществена дискусия в Норвегия и аз любопитствам какво е решението на норвежското правителство. Uh, Следващото изказване. Добре дошла, госпожо министър, в Европейския парламент и в нашата комисия. Ние, естествено, добре разбираме ролята на Норвегия, както по отношение на Европейския съюз в <coughs> областта на сигурността и отбраната. Ние често приемаме норвежки представители и постоянно получаваме актуална информация – и аз бих искал да изкажа високата си оценка за ролята на Норвегия в това, това сътрудничество и в много други области. Мисля, че предвид сегашните разговори за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО, и в областта на отбраната и сигурността, становищата на Норвегия са също особено важни и особено след срещата на най-високо равнище в Варшава. Да, в тази връзка, какво бихте казала за, бих, бих я нарекла, милитаризацията на Арктика? Е, след това въпроса за Калининград, е, за това, че е, все по-нереалистични стават надеждите ни за умиротворяването на Балтийския басейн, на Балтийско море, а и след анексирането на Крим, и след Калининград, сега и Крим се милитаризира. Да не говорим за действията на Русия в Близкия изток. Е, как гледате вие на възможностите е, да се изпълни резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ 2401 за бързо прекратяване на огъня в Сирия. Също така, отдавайки дължимото на, на норвежката много положителна и значима роля в контекста на близкоисточния процес, бих желала да чуя е, вашите е, размишления относно ролята на образованието е, в Палестина, в палестинската администрация, въпросите за и невежеството, и неграмотността, които, опасявам се, водят до превратна представа за екстремистите. Госпожа Валерова от името на Зелените. Thank you very much, but I would like to address my colleague from Norway in Swedish. Because, yes. you don't need trans- ще, ще говоря на шведски. Един въпрос относно Арктика. Точно както и вие заявихте, последиците, свързани с изменението в климата, ще са унищожителни за нас, най-вече за онези, които живеят в северната част на Скандинавия. Може би още по-унищожителни ще са за хората в други части на света. Знаем обаче, че Норвегия има и находища на е, петрол е, там, в този район. И използването на сондажи е нещо изключително опасно, изключително скъпо, освен това. Знам, че има едно решение на съда от януари. Правителството спечели делото срещу една организация, която беше поставила под въпрос в съда дълбокото сондиране – Искам да попитам докъде е стигнал процеса, защото ако искаме да спасим Арктика, трябва да гарантираме, че петрола ще остане там, където си е. е. Има едно проучване в Норвегия, което показва, че много от самите норвежци смятат, все повече стават те, че петрола трябва да си остане в земята, където си е за това докъде сте стигнали по този процес. Е, имам предвид сондажа, дълбокото сондиране, тъй като последиците знаем какви може да са. Видяхме какво се случи в Персийския залив. Когато се случи нещо лошо, вероятно се има предвид Мексиканския залив, а, когато се случи нещо лошо, много трудно могат да се заличат последиците. По отношение на Африн всички е, видяхме какво се случва в последните дни. Държавите членки обаче са поразително мълчаливи. Е, и Европейския съюз като цяло и държавите членки. Става дума обаче за една държава членка на НАТО и държава кандидатка за членство в Европейския съюз. Тя е замесена в Африн. Е, тя обаче държи изкъсо много от държавите членки и ето защо те не се произнасят, не осъждат онова, което прави Турция. Норвегия обаче е малко по-свободна и може да действа по-свободно и да се изразява по-свободно от много от нас. Затова искам да попитам какво смята Норвегия в действителност по този въпрос и какво смята да прави Норвегия. Thank you, Ms. Valero. <clears throat> two... Благодаря ви, госпожо Валера. Още двама. Госпожо министър, следващият колега е господин Алма Брок, бивш председател на нашата комисия. Благодаря ви. Е, е, радвам се, че на си виждаме. Може би помните, преди няколко години разговаряхме в Осло и аз бих искал да ви задам един въпрос във връзка с е, сигурността и британския изход в хода на преговорите с Великобритания ще трябва да постигнем някаква особена договореност със същата за сигурността, за е, политиката в областта на сигурността и особено с е, е, въвеждането на структурираното, постоянното структурирано сътрудничество в областта, в областта на отбраната, как ще привлечем Великобритания за участие в мисии, е, действия по осигуряване на сигурността. Питам ви, защото Норвегия е в аналогично положение е, е, като държава на НАТО, членка в НАТО. Може ли да хвърлите някои идеи как да подходим? И очевидно е, че вие не може да участвате в ръководните структури на различните процеси, но все пак участието ви е необходимо, имайки предвид още повече, че вашият министр-председател преди няколко седмици заяви, че е, в хода на преговорите за британския изход някак Великобритания е, проявява неохота да изпълнява задълженията, е, които изпълнява Норвегия по отношение на вътрешния пазар и следователно Великобритания не може да се ползва с по-добър статут от онзи, който е даден на, Норве... Норвегия. Е изключително важно изявление, бихте ли коментирала. Благодаря ви, господин Брок и накрая господин Петерле, който е от Словения. Благодаря ви, господин председател. Госпожо министър, благодаря ви за ясните, дружелюбни послания. Бих искал да споделя с вас, че преди време разговарях с колега политик, от една страна, която е по-близо до Брюксел, отколкото е Норвегия, и го питам, а, а, какво мислите а, вие за Украина у вас? Той каза, чакай бе, тук, това е толкова далеч Украина. Ми отговори този колега. Удовлетворен съм, съдейки по вашите думи, че за Норвегия нищо не е твърде далеч. Дори Западните Балкани са в нейното полезрение. И наистина съм удовлетворен от, от това активно внимание към световните дела. Вие споменахте, че споделяме помежду си и ценности и география. Щеше ми се други да, да го бяха казали. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Госпожо министър, готова ли сте да отговорите на всички въпроси? Само една бележка ми, ако ми позволите. И аз да кажа, аз имах възможност да посетя контингента на НАТО в Литва. Преди няколко седмици <clears throat> посетих е, германския батальон, разположен в Рюкла. Разговарях и с норвежките е, представители, които са разположени там и станах свидетел на превъзходни отношения на сътрудничество. Е, наистина сме много благодарни за сътрудничеството с Норвегия в рамките на НАТО, но както каза и колегата току-що, като ви слуша човек, Норвегия сякаш е по-достоен член на Европейския съюз от някои от редовните му членове and I will try to uh, answer as many of the uh, questions as possible. Благодаря, ще се опитам да отговаря на колкото се може повече въпроси. Първо, от сега да ви кажа добре дошли в Норвегия през август. За нас ще бъде чест да ви посрещнем, пък и много добре сте избрали е, годишното време е, <laughs> да се качите чак на север. Ам, не Аз много съм удовлетворен също, че е, и, ние и двустранно и в рамките на НАТО поддържаме е, добри връзки на сътрудничество с страни като Литва. Рамо до рамо е, сме с Литва и с други, и в продължение на десетилетия. Сътрудничеството ни непрекъснато укрепва и се задълбочава. Ще се върна на, на казаното от Елмар Брок, но да кажа първо, че в това отношение е, да, Европейският съюз засилва усилията си в е, областта, областта на отбранителната си политика с структурирано сътрудничество, с увеличаване на, на, на, на капиталовложенията. Е, тук става въпрос не за сигурността на един или друг, а за общата ни сигурност. Край на краща за това става дума. Това е ролята и на НАТО, и на Европейския съюз. Е, е, спойката помежду ни са нашите споделени ценности. Ако нямахме споделени ценности, едва ли бихме изпращали е, своите военнослужащи, въоръжени сили далеч от родината да отстояват именно тези ценности. Първите въпрос задани от Михаил Галер за британския изход и за Арктическия съвет. Моето категорично впечатление е, че сътрудничеството в рамките на Арктическия съвет се развива добре, с участието на всички. И така е, продължи в духа на това сътрудничество да работи Арктическия съвет и след 2014 година. Чуват се гласове, според които съветът би трябвало да се занимава с по-сериозните, по-същинските въпроси за сигурността. Аз не съм склонна да приема тази идея. Има други формати за това. Арктическият съвет е форум за сътрудничество в региона, което е от значение за толкова много страни в региона. Не бива да го пипаме, Арктическия съвет, защото той работи добре. Е, що се отнася до е, е, повишеното военно присъствие на Русия на север, ставаме свидетели на две неща. Първо, размразяват се, образно казано, много военни бази и съоръжения, които бяха почти изоставени в продължение на десетилетия. Някои, разбира се, се възстановяват за граждански цели. Просто защото инфраструктурата е оскъдна. Други обаче с чисто военно предназначение. И освен това, наблюдаваме растяща активност е, е, и, и то с е, широк териториален обхват, не само в Арктика, а, а и в, в, в Скандинавския регион, в, в Балтийския регион, в едно по-осезаемо, ако щете, по-агресивно присъствие с е, военни полети и така нататък. И, и също така пропагандно присъствие. Е, разузнавателно присъствие, което буди сериозно безпокойство. Е, нашите разузнавателни кръгове споделят открито своите оценки преди няколко седмици. Те откровено признаха, че Русия и Китай е, са е, едни е, фактори в разузнавателната дейност, които пораждат сериозно безпокойство. Господин Кан пита за присъединяването на Великобритания към европейското економическо пространство. За сега въпросът не е бил на дневен ред поради решенията взети от самата Великобритания. Ако е, се позова на речта на Тереза Мей от 2 март. Е, британският министр-председател категорично заяви, че Великобритания ще напусне и вътрешния пазар и митническия съюз, които пък са две сериозни предпоставки за присъединяването на Европ... към европейското економическо пространство. Единият пазар е нещо изключително важно, тъй като той ни осигурява достъп до вътрешните пазари на, на целия Европейски съюз е, е, за да можем да изнасяме и за да е, могат нашите стопански дейци да прогнозират дейността си. Около 80% от норвежкия износ е насочен към Европейския съюз, по която причина ние държим на целостта на единния пазар. Що се отнася до браковете между роднини, между братовчеди в частност, все още не е взето решение. Е, този разговор се води от известно време и, и как ще приключат нещата все още не мога да кажа, но този въпрос ангажира в сериозна степен общественото внимание. И то не само в Норвегия. Що се отнася до сътрудничеството в рамките на отбраната и сигурността и отношенията между ЕС и НАТО. Аз отчасти засегнах вече този въпрос за е, е, руското военно присъствие. Що се отнася до изпълнението на споменатата резолюция на съвета за сигурност, аз е, не съм особено изненадана от това, че тази резолюция крайно трудно може да бъде наложена на практика. Страните всъщност трябва да проявят волята да прекратят огъня. А както изглежда, е, в повечето случаи е, е, спирането на огъня трае не за няколко часа, отварят се съвсем малко на брой коридори за преминаване на мирното население. Около 50 на само медицински евакуации са организирали, което далеч не е достатъчно. Освен това, много, особено жени и деца, е, са блокирани почти в тези коридори, е, ни напред, ни назад. Е, положението е крайно тежко. И ние максимално категорично настояваме пред страните да зачетат волята на съвета за сигурност е, в интерес на мирното население на място. Що се отнася до мирния процес е, в Близкия изток и въпросите за образованието, да, ние работим активно в това отношение, това число с УНРА. Прави се оценка на учебните програми е, за по-низките и по-високите степени, образователни степени е, в палестинската автономия. Е, фактически началните, основните степени са вече разгледани. Предстои да видим каква да бъде учебната програма за гимназиалната степен. Наистина, много е важно подрастващите, учащите се по никакъв начин, как да кажа, Е, из, изведнъж ви изчезна думата, не бива, значи, те да бъдат насчавани да, да е, си разменят е, каквито и да било послания на омразата. Нали, ако словото на омразата избои още в училище, може си представите, ще бъде крайно трудно да се надяваме на някакъв траен мир в региона. Пак за Арктика. И що се отнася до изменението на климата, едно от интересните неща, които можем да кажем е, че изменението на климата засяга в значителна степен Арктика, но неговата първопричина не е там. Просто в арктическия регион най-вече е, се наблюдават последиците, поради което и, и Арктика е своеобразна лаборатория е, за научни изследвания, за прогнозиране на е, по-нататъчните последици в останалата част от света. И както знаете, от 1979 година е, ние провеждаме напълно екологосообразна експлоатация на газовите и петролните залежи, с които разполагаме. Е, впрочем, има е, находища, е, в които са забранени сондажите, понеже екологичният залог, залог е твърде висок. Когато изличаме обаче газ или петрол, винаги го правим по максимално екологосъобразен начин. Въобще, когато извличаме невъзобновяеми природни блага, енергоисточници, е, следва да, да се грижим особено активно за опазването на околната среда. Но що се отнася до Африн, аз а, е, а, е, всяка година се явявам пред нашия парламент с а, изявление в областта на външната политика и пред, последния път а, категорично заявих, че лично аз и норвежкото правителство се безпокоим особено от активността на Турция. Е, изключително важно е, освен това, да се напомни на всички страни, че има норми, в това число норми за пропорционалност, които следва да се спазват, е, е, за да не се нарушава международното хуманитарно право. И както и други страни, ние призоваваме за е, въздържание, за, за умереност и предпазливост. Ясно е, че в региона има сериозни и дългогодишни предизвикателства и основателно безпокойство за сигурност на едни или други. Не всичко трябва да става пропорционално. Ескалацията, на която сме свидетели през последните няколко дена, е, също буди безпокойство у нас през последните 3-4 дена, както знаем всички. Е, на вниманието на Елмар, Елмар Брок, мисля, че сътрудничеството е, в областта на, на външната политика и сигурността е, винаги е било важно за нас. Разполагаме с структурираното сътрудничество, с други формати е, ние е, работим съвместно с Европейската агенция по отбраната от години. Ние всъщност е, имаме най- най-голям относителен принос. Активно партнираме с Европейската отбранителна агенция, но търсим и начини да се включим в отделни проекти в ПЕСКО, постоянното структурирано сътрудничество но трябва да видим, разбира се, за, за, за сега още не е, не е ясно в каква посока ще тръгнат нещата. Но още преди да се зароди Песко, е, ние търсехме е, възможности за по-тясно сътрудничество. Гледаме с интерес на всичко това, но държим сметка и за необходимостта от едно правилно разделение на труда, така да се каже, между НАТО и Европейския съюз. Не бива да дублираме е, нещата, да, да, да погледнем кое би било по-уместно да се върши от ЕС, кое от НАТО, за да повишим сигурността си като цяло. Е, една от темите, по които разговаряме и с комисията, е, е участието ни в подготвителната работа по научно-изследователска дейност в областта на отбраната. Ние участваме вече в тази дейност, мисля сме единствената трета страна, участник, но разбира се, за нашата отбранителна промишленост е, представя интерес участието и в, и в индустриалната е, програма на, на Съюза. Понеже ни участваме в изследователската част, би следвало да се включим и в производствената, така се каже. За сега не е намерено обаче решение. Разговаряме с отделните държави членки, а и с Европейската комисия. Би било много, много интересно, а и напълно Напълно уместно, впрочем, от това би спечелил и Европейския съюз. И накрая, прозвуча по-скоро като коментар, бележка, изразяване на мнение, отколкото въпрос, що се отнася до Украина. Аз бих искала да повторя, че сътрудничеството в рамките на Съюза, в НАТО и двустранно с Украина, за нас са е, дейности изключително важни, за да насърчаваме реформите е, и, и така, че е, всичко, което става в източна Украина, да бъде, да може до някъде да бъде овладяно с хуманитарна намеса, но от друга страна пък, не по-малко важно е да сме единни по отношение на своите ценности. Чета тук таме, че, че е, се забелязва известна умора от а, е, а, е, украинския въпрос, но в крайна краща става въпрос за а, действия в разрез с международното право, поради което и ние държим на възприятата позиция от страна на Съюза. Благодаря. Благодаря и госпожо министър. Други въпроси, бележки и прочие, колеги? Не виждам такива. В такъв случай от името на нашата комисия по външни работи искам да ви благодаря за вашето посещение. Пожелаваме ви успешен ден в Брюксел. Разбрахме, че в Норвегия имаше а, малка, малко сложна политическа ситуация, но когато кацнахте в Брюксел, сте разбрали, че правителството е оцеляло в Норвегия. Смятам, че нашата обмяна на мнение беше изключително успешна и ви пожелавам успех в бъдещата дейност името на цялата ни комисия. Благодаря. So, ladies and gentlemen. Госпожи и господа, скъпи колеги, продължаваме нашето заседание. Искам сега да поздравя се добре дошъл заместник министър-председателят и министър на външните работи, господин Беджет Пацоли. Добре дошъл, господин министр, в нашата комисия по външни работи и добре дошъл в Европейския парламент. За нас е удоволствие да сте тук при нас. Искам да поздравя с добре дошъл и посланникът на Косово в Брюксел, Бернард Никай. Той редовно ни посещава в парламента. Западните Балкани заемат голяма част от работата на нашата комисия. Няколко колеги, включително и докладчикът за Косово Игор Шолтес, следят събитията и нашата комисия може би работят най-активно по темата шесте държави от Западните Балкани. Европейският съюз и парламентът специално отдава голямо значение на процеса за присъединяване. Ние настояваме той да бъде всеобхватен, приобщаващ, да обхваща всички шест държави от Западните Балкани и да отговаря на нуждите на нашите партньори. Косово е част от този процес на разширяване и е голям, е от голямо значение за нас. Преди няколко седмици беше представена стратегията за Западните Балкани. Там се казва съвсем трезво, че трябва да се положат сериозни усилия за изпълняването на всички предварителни условия за присъединяването. Аз знам от ваши сънародници, че вие преди сте работили в частния сектор, сте бизнесмен. В политиката, както и в бизнеса, става дума обаче за едни същи цели да се подхожда практично и да се постигат целите, да се правят компромиси. За нас е важно да виждаме в ваше лице един надежден партньор. Сега искам да ви дам думата, за да представите основните предизвикателства пред вашата държава и да ни изложите основните посоки, в които имате нужда от нашата подкрепа. Бихме искали да чуем няколко думи за а, заключителните стъпки в посока либерализиране на визите, предчествани от споразумението с Черна гора за границите, мерките за борба с корупцията, организираната престъпност и радикализацията и не на последно място постигане на справедливост и помирие. Искаме да чуем нещо за работата на специализираните състави и диалога между Белград и Парищина която да доведе до стабилност и споразумение, което ще бъде дългосрочно. Имате думата, господин външен министр. Много благодаря. За мен е голяма чест да мога да отправя няколко думи към тази толкова важна за нас аудитория. Моята реч е написана Една част от нея е на френски, малко от нея е на испански. Ще кажа няколко изречения на немски. Уважаеми членове на Комисията по външни работи на Европейския съюз, за мен е изключително удоволствие да мога да говоря пред вас. Искам да ви благодаря най-сърдечно за вашата постоянна подкрепа, оказана на моята държава Косово. Това трябва да бъде подчертавано отново и отново. След декларацията за независимост на Косово основните ни стратегически цели бяха присъединяването към НАТО и към Европейския съюз. ние имаме ясно насочен европейски дневен ред и програма. Нашите ръководни принципи са европейски. Ние ги прилагаме последователно в създадената ни преди 10 години държава. А, ние присъстваме и следим работата на европейските институции. Имаме представители в Брюксел, в Страсбург. Ясно е, е че е важно да имаме представители в всички европейски институции и следим развитието на процесите в Европейския съюз. Европейският съюз отдавна се опитва да помогне е, на Косово и на останалите държави от е, региона да постигнат е, стабилност, мир и просперитет, който ще се отрази положително на целия континент. Западните Балкани са важно кръстовище на европейския път. Европейската комисия публикува а, стратегия. Тя беше а, оповестена и подкрепена а, от а, господин Юнкер, а, госпожа Могерини и комисарият а, Хан. Държавите членки също полагат повече усилия за региона. Българското председателство а, постави Западните Балкани на предно място чрез а, своите приоритети, и чрез срещата на върха в а, София. А, всичко това отправя послание към Европейския съюз и а, трябва да убеди и гражданите от Западните Балкани, че те имат ясна европейска перспектива. Разбира се, това е свързано с процесите на либерализация. Ще говоря за либерализацията на визите. Това е най-спешният въпрос в нашата програма за е, Европейския съюз. Косово е държава, която все още няма свободен визов режим, но в нашето общество има много ентусиазирани млади хора, които биха искали да пътуват свободно, но се чувстват изолирани. За тях е много важно да имат възможност да пътуват свободно в рамките на Европейския съюз. И за това сегашната ситуация трябва спешно да се преодолее. Има две условия за това. Първо, трябва да се ратифицират границите с Черна гора. Тук почти сме стигнали до заключение. За съжаление, имаше много злощастни вътрешно-политически осложнения, но се доближаваме до успешен край и се надяваме да ратифицираме споразумението за границите с Черна гора. Имаме чудесни взаимоотношения с Черна гора, само за ваша информация. Искаме да засилим борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Имаме независими съдебни институции, които, на които е възложена тази задача. Аз като представител на правителството мога да кажа, че нашите институции разполагат с капацитет да се справят с тези задачи. В същото време а, Постоянно докладваме за напредъка по тези въпроси на нашите европейски партньори. След подписването на споразумението за границите ще имаме вече достатъчно натрупан положителен опит, за да се посветим на въпроса на либерализирането на визовия режим. Това е цел, върху която ще работим до нашето присъединяване към Европейския съюз и след това. За сега имаме достатъчно положителен опит, за да се справим с либерализацията на визите. Имаме около 7000 мигранти, не са многобройни законодателните процедури и законовите рамки по отношение на беженците след беженската вълна от 2015 година са в сила, така че да не допуснем а, нови а, вълни от а, незаконни мигранти. Тук работим тясно с Европейската комисия, Европейския съвет, Европейският парламент. Искаме нашите граждани да могат да се възползват от свободата на движение. Нека заедно да превърнем в реалност тази мечта на всички косовари. Обръщам се и към нашите съседи, които от няколко години вече имат тези свободи. Да се спра сега на европейската интеграция в по-широк план. Косово провежда редица реформи за, в рамките на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Тази година ще има ново споразумение, което ще допусне Косово за участие в повече европейски програми. Косово потвърди своята ангажираност не само към европейската перспектива на целия регион, а и към подкрепата, която ще ни помогне да осъществим достатъчен напредък усещаме политическият а, натиск в Европейския съюз да не се обещава твърде много. Но искаме стратегията за Западните Балкани да бъде изпълнена с живот и да бъде реализирана. Ние очакваме с нашия напредък европейската ни перспектива да става все по-конкретна. Косово се стреми към статута на присъединяваща се държава към Европейския съюз. Народът на Косово очаква тази ясна перспектива за присъединяване към Европейския съюз и равнопоставеност на всички държави от Западните Балкани. Очакваме да отпаднат бариерите, да бъдем третирани честно във всички двустранни въпроси. Има и въпроси, които продължават да бъдат проблемни, по които няма напредък. Понякога правим и крачка назад към стари практики. Сърбия понякога се намесва в нашите вътрешни работи и се опитва да подкопае и нашата международна позиция. Скоро имаше сръбска кампания с цел а, да а, стимулират държави, признали Косово, да се откажат а, от това. Тук имаме нужда от а, международна подкрепа. Ще кажа няколко думи и за процеса за нормализиране на взаимоотношенията а, от Европейския съюз. Косово работи върху решаването на тези въпроси и интегрирането на сръбското младсинство в съгласие с Конституцията на Косово. Ще приложим и споразумението за енергетиката и за признаването на дипломите все още е блокирано членството на Косово в ЮНЕСКО сега ни е нужно правно обвързващо споразумение за Косово, а, за да се направи стъпка към а, евроатлантическата интеграция на Косово. А, нашата економика. А, тя отбелязва растеж в последните години. Опитваме се да подобрим конкурентоспособността на нашата економиката и да преминем към устойчиви източници за дългосрочен растеж. Косово отбелязва подобряване на средата за бизнес, както отбелязва и доклада на Световната банка. Ние напредваме в ранглистата с 20 места. Напоследък се подписа важно споразумение за изграждането на ядрена електроцентрала. Опитваме се да построим електроцентрала за 140 мегавата. Това е най-голямата най чужда инвестиция в Косово. Има перспективи, има възможности пред Косово, няма съмнение в това, но те са недостатъчно използвани. Подкрепата на Европейския съюз ще ни помогне да отключим този потенциал и да се и да постигнем по-сериозен растеж. Всички шест държави от Западните Балкани са либерални демокрации и имаме голям потенциал за бъдещо развитие. Всички структурни, политически проблеми трябва да бъдат отстранени, за да можем да говорим за регионално-економическа зона Косово се стреми към отстраняването на економическите препятствия и да постигне економическа интеграция на регионално ниво. Регионалните връзки в економиката могат да са само от помощ а, по пътя ни към европейска интеграция. економиките ни са взаимозависими но тази взаимозависимост допринася за стабилност и за повече сигурност за нашите граждани. Нашите добри връзки и добросъседски отношения могат да са от полза и в процеса ни на присъединяване към Европейския съюз. Искаме нашата държава да стане част от международната общност, да стане член на международни организации и да бъде призната. 116 държави са признали Косово. Продължаваме усилията си. Пет държави членки на Европейския съюз още не са признали Косово. Това е приоритетна за нас задача има вътрешно-политически съображения, които все още паречат а, на признаването на Косово и а, както съм казвал и преди, Косово е единствено по рода си държава. Не може да бъде сравнено с а, нито една друга държава в а, исторически план. нашата независимост трябваше да бъде обявена. За нас това беше единствената възможност да оцелеем след геноцида върху нашето население. Нашата независимост е резултат от единствени порода си обстоятелства. Създаването на нашата държава не може да бъде върната назад. 23 държави членки са признали Косово. Има още 5 държави, които трябва да признаят официалния статут на нашата държава. ОНЕ, НАТО, са част от тези организации, в които ние искаме да членуваме. Имаме, има и решение на Международният съд. Няма нарушение на международното законодателство. Имаше решение, според което няма нарушаване на международното а, законодателство. Ние се стремим към предоставянето на по-добри публични услуги, създаване на повече заетост, реформиране на економиката, на управлението и налагане на върховенството на закона са сред нашите най-важни задачи. Стремим се към разрешаване на оставащите двустранни конфликти, за да можем да преминем към следващата стъпка на процеса ни на интеграция и да постигнем статута на държава кандидат за присъединяване към Европейския съюз по пътя ни към основополагащи реформи и подобряване на жизнения стандарт на нашите граждани. Бяхме придружавани от вас на всяка стъпка. Към изпълнението на нашето дълбоко желание да станем член на Европейския съюз, искаме да ви благодарим благодаря на всички вас. Продължаваме да работим върху предизвикателствата. Косово има желание да стане член на, Европейското, на Европейския съюз. Благодаря на всички на много езици. Thank you, Minister... Благодаря, господин министър Пацоли и благодаря за това, че се обърнахте на част от е, официалните езици на държавите членки. Това ни се понрави. Имаме малко повече от 30 минути за разговор. Някои колеги вече поискаха думата. Нека аз да започна с няколко въпроса по изключение. Съгласен ли сте първо да зададем няколко въпроса и след това да отговорите на всички тях? Съгласен сте. Говорихте с голяма страст за, за либерализацията по отношение на визовия режим. Знаете, че някои държави членки искат да освободят Косово от изискването за визи, последната държава, която се нуждае от визи. Едно от изискванията обаче е определенето точно на границата с съседните държави, особено Черна гора. Кога ще се вземе решение в Народното събрание на страната за определенето на демаркационната линия? Не разбирам защо вашия парламент не може да реши този проблем. Знаете какво ще получите в замяна – вие казахте, че това може би е един от най-важните въпроси за Косово по настояща Онова, което правите, вреди и на вашата репутация. Кога Народното събрание на страната ще вземе решение? Днес парламента пак ще дебатира този въпрос. Кажете ни малко повече. На следващо място – всички знаем колко е важно споразумението от Брюксел, подписано преди 5 години. Вие засегнахте този въпрос. Една важна част от това споразумение е създаването на асоциация на общините в Косово, които са със сръбски характер. Ще ни кажете ли няколко думи за напредъка в този процес и какво ще направи Прищина, за да се постигне наистина напредък? Това са двата ми въпроса. Сега ще дам думата на двамата ни водещи експерти по въпросите на Косово. Първо, председателя на делегацията за връзки с Босна и Херцеговина, Тонино Пицова, то е от социалистите и от Харватия. Благодаря, уважаеми господин заместник премьер. Добре дошли отново в Европейския парламент. Минаха два месеца от срещата ни в Страсбург по време на четвъртата парламентарна среща Комитет за стабилизиране за Косово. Спомняте се, че говорихме по много въпроси, свързани с споразумението за стабилизиране и асоцииране на Косово. Говорихме за развитието на Косово, говорихме за определенето, точното определене на границата, сътрудничеството, върховенството на закона, разследването и разкриването на престъпления, борбата срещу домашната престъпност и какво ли още не. По-настоящем имаме една много ценна възможност за развитие на нашите отношения, което не трябва да изпускаме. Говоря за всичките Западни Балкани, за целия район. По-настоящем обаче не успяваме поради липсата на споразумение относно е, съдилища с специален характер. Какво смятате вие по този въпрос? Не на последно място, с оглед на петата среща на съвместния комитет Европейски парламент Косово, която трябва да се проведе през второто полугодие на тази година в Косово. Благодаря. Стигаме и до изказването на докладчика ни по темата Косово и Горшолтес, който е от Зелените и е словенец. Благодаря. Господин посланник, ваше превъзходителство, много от нас днес ще говорят за определенето на демаркационната линия с Черна гора, борбата с е, корупцията, ангажиментите в тази връзка. Искаме да чуем от вас кога в крайна сметка ще се вземе решението, което пък ще отвори вратите на много възможности за гражданите на Косово. Това е едно от условията, които трябва да се изпълнят. Има условия свързани с правенето с корупцията и организираната престъпност. По-настоящем обаче говорим най-вече за определенето на демаркационната линия. Дълго чакаме вече. Аз лично съм убеден, че не трябва да се изпуска от поглед какво ще ви се даде в замяна, ако се изключи това споразумение за точното определене на границата. Много хора чакат благословията на вашия парламент. Косово е изправена пред важни предизвикателства с оглед на бъдещето. Както каза и господин Пицола, искам да попитам какво се случва, каква е официалната позиция на Косово по отношение на специализираните състави. Всички знаем, че този дебат се прехвърля в Хага – Те са много важни за изчистването на някои обстоятелства от миналото, както и за установяването на върховенство на закона, на истинска демокрация. Мисля, че трябва да се подкрепят тези специални съдилища. Мисля, че момента за страната е ключов. Има срокове за установяване на визова либерализация. Вие сам знаете, че ако не се стигне до споразумение преди лятото, по-късно ще има много проблеми. И ще е трудно за европейските институции да направят предложения за премахването на изискването за визи Значи, общо взето два въпроса. Е, специализираните състави по отношение на Косово и демаркационната линия. Това са основните въпроси. Още трима оратори имаме. Е, Петър Кукан и Кючук. Правилно ли съм разбрал? Трима оратори и след това ще дам думата на външния министр. Алойс Петърле също е словенец и е член на групата на НП. Благодаря. Господин министр, благодаря ви за изказването. Дълго време прекарах в Косово. Това се случи неотдавна. Много ме радва, че поставяте ударението върху стабилността в близко бъдеще. Мисля, че вътрешната стабилност в Косово е много важна за стабилността на целия регион. Този въпрос, според мен, е свързан и с диалога с Сърбия. Затова искам да попитам следното. Каква според вас ще е динамиката на отношенията с страната, особено като си има предвид факта, че правителството на Косово се подкрепи от така наречената сръбска листа. Спомням си какво се случи, когато Словения беше на прага на започването на преговори с Европейския съюз. Ние водехме битка сами с себе си. Същото въжи сега за Косово. Съдбата му е същата, като на други страни, които искат да се присъединят. Скоростта на присъединяване на разговорите зависи от скоростта на диалога. Какво ще кажете в тази връзка? Благодаря. Следващия оратор, господин Кючук. Той е от групата на АЛДЕ и е българен. Благодаря, господин Макалистер. Господин Пацоли, благодаря за това, че дойдохте при нас от името на групата на АЛДЕ. Добре дошъл най-сърдечно. Благодаря, че работите с такава страст, както по отношение на бъдещето на Косово, така и по отношение на връзките му с Европа. Два конкретни въпроса. Какво смятате за економиката? Защото вие сте един от най-известните и най-успешни бизнесмени в Косово и в целия регион. Това не може да се каже за други добре известни политици от Балканите и е нещо много важно. На второ място, какво правите? Какъв е вашия принос за дипломацията на Косово? Аз мисля, че Косово е важна държава. Тя е твърдо за европейската си интеграция и за интеграцията си в НАТО. Косово има най-младото население в Европа. И аз мисля, че ние трябва да се стремим към цялостен подход по отношение на европейския път на Косово. Благодаря. И накрая ще дам думата на Едуард Кукън, който е словак и е член на НП. Благодаря, господин председател господин министр, господин посланник, добре дошли в Комисията по външни работи. Аз съм от страна, която не признава независимостта на Косово официално, но съм приятел на страната и няма нужда да обяснявам защо. Бих искал да ви приканя да продължите с онова, което вече сте започнал да разговаряте с тези пет държави. Да изтъквате различни доку... аргументи по-скоро. Аз съм от опозицията. Моята държава не признава Косово. Ние разменихме парламентарни делегации. Искам да кажа, че ние не виждаме бъдеще, друго бъдеще за Косово, различно от членството в Европейския съюз. Това е нещо много важно. Присъединявам се към казаното от колегите по различните въпроси. Що се отнася до визовата либерализация, искам да кажа, че Европейския парламент винаги е работил за такава визова либерализация, тъй като тя е от полза за обикновените хора. Те се чувстват дискриминирани. И това е факт. И се радваме, че имаме възможност да променим съществуващото положение. Моля ви, направете последната крачка, тъй като вие задържате процеса. От вас зависи всичко. Колкото по-бързо предприемете необходимите стъпки, толкова по-добре за вашия народ. По отношение на Комитета за стабилизиране и асоцииране и срещите на този комитет, Неприятно се изненадах, когато видях, че не е възможно да се приемат а, общи препоръки. Знаете, че подобни случаи е имало с а, Турция, с Албания, сега Косово е в същата група. И това не е добре. Защо не стигнахме до споразумение? Защото има един много важен въпрос за международната общност. По него не можахме да се договорим. Колкото по-бързо решим този проблем и колкото по-бързо демонстрирате готовност за компромис, толкова по-добре. Благодарим ви за уводните думи. Бяхте много изчерпателен. Говорихте за всички проблеми, в страната всички знаем, че населението на Косово е най-младото в цяла Европа, то е много динамично и съм убеден, че това население заслужава истинско европейско бъдеще. Готови сме да ви помагаме всячески, само че вие трябва да си свършите работата. Желая ви всичко най-добро. Благодаря. Благодаря на Едвард Кукън. Няма други оратори и сега министъра. Господин министр, колегите представих основните проблеми, затруднения, които имаме с вашата страна. Споразумението за определене на границата с Черна гора. Очакваме да продължите работата срещу корупцията, организираната престъпност, както и работата на специализираните състави. В допълнение към въпросите, които зададох в началото, кажете няколко думи за това има ли напредък относно разследването на убийството на Оливер Иванович. И наистина, накрая, споменахте, че броя на кандидатите за закрила, международна закрила от Косово е намалял. Споменахте 7000. Повечето от тези кандидати обикновено се от отправят към Северна Европа, към моята родина Германия. Значи от 70 000 бройката сега е 7 000. Въпросът ми е следния обаче. Защо изобщо има такива кандидати за международна закрила? Вашата страна е свободна, демократична, безопасна, в безопасен район. Защо все още има такива молби за закрила? какво смятате вие и какво прави правителството на Косово, за да окоръжи гражданите на страната даже да не се опитват да подават молби в страни като Германия, защото наистина няма да имат никакви шансове. Това са въпросите, които искахме да ви зададем. Заповядайте, господин министър. Благодаря, казва господин Пацоли. Господин Кукан, заредихте ме с положителна енергия. По-силен съм. Благодаря, господин Макалистър, на вашите въпроси. Започвам с Иванович. Той ми беше приятел. Запознах се с него през 2005 година. Разговаряли сме, срещали сме се, вечеряли сме, познавам семейството му. И дълбоко съжалявам, че той ни напусна. В деня, в който го убиха, се сетих за нещо, което ми беше казал в миналото. Той ми беше казал, че един ден ще го убият. Той беше убеден, че това ще се случи. И ако човек го попиташе кой ще го убие, той щеше да каже моите сърби защото не албанци го, го убиха. Не става дума за междуетнически инцидент. Това беше инцидент между сърби. Северната част на Митровица е като през 80-те. Нищо не се е променило. Ние имаме почти Нямаме почти никакъв достъп или имаме много малък достъп и много трудно можем да направим нещо по въпроса. Тази част на Косово трябва да се освободи. Имам предвид от бандити. Независимо дали говорим за сърби или албанци. Да се освободи от престъпници. Когато Бях президент, когато бях избран. Аз бях един от първите, които отидоха в този район и жени ме спираха по пътя и ме молеха трогателно да направя нещо за проблема. Знаете, че района е граничен. Много съжалявам за това, което се случи. Съжалявам за Иванович. Надявам се, че в името на справедливостта ще намерим виновните. По отношение на емигрантите от Косово. Всички знаят, че Косово е демократична държава. Никъде не се оказва политически натиск. Няма причина да се напуска страната. Единственият проблем е свързан с економиката. През 80-те, през 70-те Косово беше част от една отворена държава. Същото въжи за началото на 90-те. Хората са изключително активни, е, открити, искат е, да търсят е, едно по-добро бъдеще. Сега обаче са затворени като че ли в черна дупка. Обявихме своята независимост през 2008 година и от тогава насам не е имало междуетнически конфликти в страната в деня, в който се даде възможност за пътуване без визи, съм убеден, че никой няма да търси международна закрила повече. Видяхте какво се случи по време на войната. Един милион души бяха изгонени и те се върнаха. Имаха възможност да отидат на Запад, но се върнаха. Такъв е менталитета им. И се надявам, че в деня, в който гражданите могат да пътуват без визи, те никога повече няма да подават молби за международна закрила. Демаркацията. Казахте, че определянето на точна граница е нещо необходимо. Преди три години имахме възможност да ратифицираме тази граница. Не успяхме. В парламента положението беше много странно. Опозицията винаги е била 50% за Даже в управляващите партии има разнобой. Имаше възможност за определене на границата през 2015 година. Тя беше пропусната и до днес имаме проблеми, защото имаме нужда от мнозинство от две трети от общия брой депутати. И до днес не е възможно да се събере такова мнозинство. През последните три месеца полагаме много усилия. Преди 10 дни стана ясно, че ще има ратификация, тъй като листа Сръбска ни обеща, че ще ни подкрепи и в последния момент се оттеглиха, защото са под много силно влияние от страна на Белград. Така поне си мисля. Те не са единствените, казва господин Макалиста. Имаме и други крайни, крайно настроени политици, които блокират и казват, че никога няма да, да подкрепят нещо подобно. Но тези хора никога няма да са на власт, защото хората няма да ги изберат. Те вече са получили максималния брой гласове, който могат да получат на два пъти вече са се разцепвали. Надяваме се, че умерените сили в парламента ще подкрепят важните за Косово въпроси. Много силно се надявам, че днес в 4 часа ще имаме развитие. Да, да чукнем на дърво, казва председател. Надяваме се, казва господин Пацоли. Ние сме отдадени на намирането на решение на проблема. Обеден съм, че в близките няколко дни ще се ратифицира предложението за определяне на границата. Господин Пицола попита за специалния съд. Станахме свидетели на лоша изненада. Инициативата беше започнала, беше подета от ветерани. Те имаха влияние в парламента, успяха да получат за своята деструктивна цел голяма подкрепа. По това време бях в Африка, пътувах, получих съответната информация и наредих на моите министри да напуснат правителството. Можем да решим този проблем, тъй като има голям натиск от Брюксел, от САЩ. По-настоящем проблема, мисля, че вече не съществува в такава голяма степен. Не е решен съвсем, но мисля, че едва ли ще се натъкнем на толкова сериозни трудности. Другите партии обаче също трябва да започнат да работят. 3-4 години вече говорим за специализирания съд. Никой вече няма доверие. Има пълно бездействие. Вероятно няма да се намерят доказателства. Така или иначе, ние сме готови да действаме. Въпросът мисля, че е приключен. Господин Шолтес, относно демаркационната линия, знаете как стои въпроса. Няколко пъти съм ви пращал информация. Всъщност, последния път, когато ви изпратих информация, бяхме много близо до решаването на проблема. Листър Сръбска беше обещала да ни подкрепи и след това се отметна. Надявам се, че днес ще успеем. Днес, може би, ще е големия ден. По отношение на специализирания съд, Надявам се, сигурен съм, че настоящото правителство няма да се намесва повече и няма да трябва да се занимава с този въпрос, за да може специализирания съд да си свърши работата. Господин Петерле, много добре знаете какво е положението с независимостта Положението е изключително тежко, защото нашата конституция е изключително сложна. Никога няма да имаме подкрепа, която да възлиза на две трети. Сърбите винаги са против всичко, свързано с държавното устройство винаги са против всичко свързано с бъдещето на Косово. Що се отнася до диалога, знаем, че ще трябва да разговаряме с сърбите. Нашия президент се подготвя този път диалога ще бъде ограничен като време траене. Вече 20 години говорим с сърбите. Този път може би ще трябва да прокараме разграничителни линии. Имаме конкретни теми, които да обсъждаме с сърбите. Темите са такива, че те са важни за гражданите. Пред нас има много пречки пред съвместното ни съществуване с Сърбия. Трябва да се признаят два важни факта. Косово е независима държава и никой не може да пренебрегне този факт. И втория факт е, че Сърбия трябва да е фактор за стабилност. Възоснова на тези два факта трябва да изградим своето бъдеще, а нашето бъдеще е само едно – съвместно съществуване с сърбите. Не можем да изграждаме граници между различните етнически групи. Има много сърби, които живеят в Косово, имат семейства. Има много албанци, които живеят в Сърбия, имат семейства в Косово и сега им се налага да пресичат границата всеки ден. Съответно, трябва да гарантираме на хората, че няма да има граници. И освен това трябва да се инвестира както трябва в економическото развитие. Защото не можем само да кажем на сърбите, приемете независимостта на Косово. Ако им дадем нещо, ако им предложим нещо, те може и да се замислят. Защото на север знаете какво е положението. Не можем да постигнем кой знае какво, можем да прокарваме всякакви политики, да използваме всякакви лостове, но всичко това ще е безсмислено, ако нямаме економическо развитие. Мисля, че трябва да се създаде е, зона за свободна търговия между Сърбия и Косово. Срещнах се с Ивица Дачич в Сараево преди няколко дни и говорихме точно за тази идея можем да вземем Северно Косово и част от Южна Сърбия и да направим зона за свободна търговия. Ще видим какво ще се случи. Мисля, че можем да променим положението. В крайна сметка хората имат нужда от сигурност, по-добри доходи, по-добър живот нищо кой знае колко повече. Хората на север имат нужда от сигурност, имат нужда от по-добри училища, по-високи доходи и по-добър живот. Що се отнася до економическата зона, разговарях с Дачич било добре да не се отказваме, защото за мен има много възможности, които могат да, да възникнат вследствие на една такава зона, без да се засяга суверенитета на двете държави. Диалога трябва да приключи тази година. Имаме нужда от мирно споразумение между Косово и Сърбия. Трябва да има наистина юридическо споразумение, по силата на което Сърбия ще признае факта, че Косово съществува, че Косово няма как да бъде пренебрегнато. Косово трябва също да признае, че Сърбия съществува и е много важен партньор за страната. Господин Кючук попита за економиката. Когато останах част от правителството, мислех, че ще постигнем много. Имаме обаче други приоритети и малко се бавим с реформите. Косово определено има нужда от реформи има нужда от економика, която наистина може да расте с 8% на годишна база. Ако растем с по-малко от 8%, всъщност само си прехвърляме парични средства, не правим нищо за населението. Имаме нужда от намирането на решения в зони за свободна търговия, сълското стопанство не на последно място. Там имаме много възможности. Що се отнася до сълското стопанство обаче, имаме нужда от нещо като план Маршал. Работим и по този въпрос. Реформата в Министерството на външните работи Сменяме много посланици. Бернард, ти ще запазиш поста си. Това е добра новина за теб. Във вътрешен план откакто аз съм на поста си, не отговарям на провокации. Не отговарям на сръбски провокации. Видяхме, че е по-добре да си мълчиш, отколкото да отговаряш на провокации. Всеки, който иска да дойде в Косово, е добре дошъл, вратите ни са отворени, имам предвид политиците. Може да дойде който и да иска. Много сме любезни с политиците, които идват при нас. В Министерството на външните работи работим за сътрудничество, за диалог. Организираме концерти, Имаме различни групи, групирани по интереси, различни културни дейности провеждаме и така постигаме конкретни резултати. Във вътрешен план провеждаме реформи в Министерството. Искам да кажа, че Министерството на външните работи е изключително активно. Работи много динамично. Това се дължи на усилията, които полагаме. господин Кукан. Благодаря ви за изказването. Искам да ви уверя, че няма да спрем да работим с пете държави, които още не са признали Косово. Знаем, че имаме приятели в тези държави. Словакия винаги ни е подкрепила, винаги се е държава любезно с нас. Същото въжи за Гърция. Вярвам, че един хубав ден ще можем наистина да разчитаме в по-голяма степен на нашите приятелски връзки. Много работа имаме, господин Макалистър, а не сме кой знае колко, но желанието е на лице behalf of the members of the Foreign Affairs Committee, we would like to thank you for coming to Brussels. We appreciate you. Благодаря ви, господин министър, за това, че се отзовахте на нашата покана. Високо ценим откровеното ви участие в този разговор. Аплодираме ви за това и ще очакваме с интерес по-нататъчни такива поводи и вероятно най-сетне е, ще е, дойдат добри новина, добри новини от, от Прищина, колкото се може по-скоро, че споразумението за определенето на границите най-сетне е прието. Още веднъж пожелавам ви приятен ден в Брюксел и довиждане в нашата комисия. Colleagues, we will continue our meeting in five minutes. Пет минути ще продължим работа. So, ladies and gentlemen, we come to the next point. И така, госпожи и господа, следващата точка от нашия дневен ред, 16-та. Бих искал е, топло да приветстваме в нашата комисия доктор Ренат Мансур, научен сътрудник е, в Чатъм Хаус е, в програмата Близък изток и Северна Африка. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Разполагаме с около половин час. разгледаме главните изводи, до които стига поръчано от нашата е, комисия изследване на тема е, възстановяване на иракската държава, стабилизация, управление и помирение. Доктор Мансур, е, вашето изследване е крайно на време, но Европейският парламент даде своето съгласие за сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак Господин Саифи е нашият колега, отговорен за този въпрос. Още повече нашата комисия посети Саудитска Арабия, Кувейт и Ирак. Е, по време на самата конференция, ние ни бяхме дори в един и същ хотел, е, по време на конференцията за възстановяването на Ирак. И така, е, да не губим повече време, колеги, уверявам ви, че трябва да приключим, е, информирам, че трябва да приключим си тук в 12.35, е, не по-късно, 12.38, нещо такова. Благодаря, господин председател. Десетина минути ще отнеме моето изказване за да е, ви дам възможност да, да, да развиете своите въпроси, да, да добия представа. Както каза господин Макалистър, е, в Ирак е, по-настоящем се разкрива един времеви интервал на, на възможности, посткризисен, постконфликтен. Ние се опитваме да, да избегваме подобни термини тъй като нашият опит сочи, че става въпрос за цикли, от, вече от години насам. И, т.е. на известен възход и падени през 2008-2009 година същия разговор бихме водили. Тогава ставаше въпрос за, за Алкайда. Сега говорим за времето след Даеш. Как да избегнем тези цикли? Тай е магазин не бе прав, той прогнозира края на Ирак. Е, Ирак още е жив, е, има основания за крайно предпазлив и все пак оптимизъм. Е, аз почти месец е, е пребивавах в, в Ирак, в Багдад, в, в Киркук в е, някои от по-нестабилните райони, опитвайки се да схвана какво става в страната. И в е, е, своето изложение за проучването, главният аргумент, който застъпвам, че Европейският съюз трябва да съдейства за изграждането на институциите, а не за поддържането на определени личности международната общност в намесата си да изгради една държава винаги се е натъквала на проблеми. И винаги се свежда до това, че трябва да се изградят държавните институции. Много ключови думи стават модни от 2003 година насам, например, приобщаващ характер на действията какво означава това? Суни, кюрди, шиити, християни да бъдат събрани на едно? Да, но това създаде ли държава или просто подкрепи определени елити в противовес на народните маси? Е, ще продължаваме ли все така да действаме отгоре надолу? Като говорим за помирение, шиити, сунити и кюрди лидерите им да седнат заедно, това ли е всъщност целта, за да твърдим, че Ирак е тръгнал по правия път. Големите дефицити днес в Ирак, по, по-важният дефицит в Ирак днес е, е на доверието между гражданите и елита. Тази пропаст трябва да бъде е, запълнена, да се изгради мост. От 2015 година още в Басра, в Ислемания, е, съответно шиити и кюрди протестират срещу собствените си лидери, а не срещу другата общност. Така че е, не бива повече да разчитаме на, на старата фрезиология, за да не повторим същите грешки. И а, ключът, залогът за успех тук е, както е казано в нашия документ, да се съчетае дългосрочната и краткосрочната гледна точка. Ако видим политиката на Съединените щати в Ирак, ще видим огромна разлика между краткосрочните е, съображения от 2003 година, е, по отношение на избора, избирателни нагласи и така нататък, ще видим е, категорична разлика между това отношение и отношението на Съединените щати към Иран, е, където се гледа в мащаба на десетилетия. И ние трябва да съчетаем тези два подхода, е, за да стабилизираме страната за да се преодолеят недостатъците в изграждането на сигурността, за умиротворяването на части от страната, докато в други части, в Киркук и другаде, ислямска държава отново надига глава. Е, тоест има непосредствени е, проблеми за сигурността. Но решението не е просто като се изпрати някой друг бомбардировач, а като се изграждат институциите. Вторият вторият задължителен момент, втората задача е да бъдат възстановени обществените услуги от първа необходимост. Това, което е важно за обикновените граждани е не кой лидер кого бил срещнал, а дали местната администрация може да удовлетвори ежедневните им потребности. Гражданите трябва да, да е, повярват, че има институция, която може законно да ги представлява по повод на ежедневните им потребности. jobs, about... След това, ако става въпрос за връщането по домовете им на вътрешно разселените места, нали, става дума за економическа подкрепа, става дума за препитание, за работни места. Това са потребностите от непосредствен характер. Дългосрочните са по-сложни, но не по-малко важни тъй като действията в краткосрочен план може и да, и да, да постигнат успех, но той също би бил краткосрочен. Днес отбелязваме 15-та годишнина от нападението е, над Ирак. Вие казали ли сте, на, ако, ако бяхте казали на, на своите на своите съграждани преди 15 години, че ако започне тази война, към 2018 още няма да е приключила, повечето не биха повярвали, но трагедията е такава, каквато е. И сега по-дългосрочните проблеми, кои са те? Става дума за разпределението, за децентрализацията. Още е една е, дума, която се чува непрекъснато. Разпределението на властта. Така че е, местните администрации да удовлетворяват потребностите на своите съграждани в по-добра степен, отколкото би могла да го направи централната администрация. Ам, да говорим, че кюрдишите и прочие, е, вдъхновени от е, спомена си за силната тоталитарна държава, естествено се стремяха към изграждането на една слаба държава. И въпросът е такъв. По-представителна ли ще бъде властта, ако е близко до гражданите, в сравнение с централизацията? Аз разбира се, не говоря за централизация. В Ирак тази дума все още е табу. Кюрдите предпочитат, например, да говорят за федерална система. Но този разговор така или иначе трябва да се води. После реформа на службите за сигурност, нещо изключително важно. Е, в Ирак, особено в спорните територии, има много различни въоръжени групировки, някои възникнали преди, други след Ислямска държава. Тези групировки все така патрулират, е, е, изграждат и обслужват контролно-пропускателни пунктове, кандидатират се в избори и лека по лека се вписват в държавата. И това не е проблем само по себе си. Онова, което е проблем е, че има субекти, които могат да си избират, бидейки на границата между закона и беззаконието, между държавата и бездържавността, в коя част, в кое пространство да оперират в зависимост от потребностите си. И между другото самата служба за борба с тероризма, когато бе създадена, когато Малики е, е, я взе под своя контрол на, на, на пряко подчинение на министър-председателя, нали, имаше и сериозни възражения от конституционен характер. Но сега парламентът от, през 2016 година е, е, прие закон, който увековечава това положение. Значи вниманието трябва да се насочи към парламента, който кове законите. И за съжаление, в Ирак има два вида парламент. Парламента на Кюрдистан, който не е бил свикван в продължение на две години, или пък иракския парламент, в който високата степен на политизация води до преследването на корпоративни интереси. И стигаме до следващия въпрос за избирателната реформа. За да се институционализира демократичния процес. Еф, не, ми стига, не ми стига времето, е, но сега, ако се опитам да обобщя, бих казал следното. Ако се опитаме да избегнем тази цикличност, която ни е преследвал до сега, при този подход отгоре надолу, най-вече ще трябва да мислим повече преди да действаме. Трябва да мислим дългосрочно и това е главната ми препорък. Трябва да се схваща динамиката на силите по места, да се работи с институциите и да не се осъществява груба намес. Благодаря. Thank you, Mr. Mansour. Благодаря, господин Мансур, за краткото ви експозе. Сега ще разменим някои мисли. Първо, разбира се, господин Саифи. Госпожа Саифи, извинете. Благодаря, господин председател. Държа първо да благодаря на господин Мансур за това, че се отзова на нашата покана, а и за високото качество на публикуваното изследване. Е, е, след победата на Даеш през 2017 година, 2018 година ще бъде година на възстановяване на държавата. Стабилизация, сигурност, помирение и възстановяване на държавата са цели, които следва да бъдат преследвани едновременно. Стабилизирането на държавата може да, да, да стане само чрез реорганизация на полицията, възстановяване на обществените услуги от първа необходимост, изграждането на държавни органи, както по места, така и в национален мащаб, които са представителни. Имайки предвид множеството предизвикателства. Европейският съюз трябва да играе активна роля. Е, създаването на обща стратегия за Ирак Следва да се превърне в конкретни действия е, на място за възстановяване на инфраструктурата, за връщането по домовете им на вътрешно разселените лица – както и за национално и местно управление, което да приобщава и представлява общностите. Ако ми позволете, господин Мансур, бих искала да ви задам два въпроса. Е, първо, по препоръките, които се съдържат в края на вашето изследване. Каква конкретно роля може да изиграе Европейския съюз за воденето на диалог и наистина помирение между централните иракски власти и кюртските местни представители. Смятате ли, че мисията на е, е, полицейската мисия на Европейския съюз следва да възприеме определен начин на действие, така че да включи полувоенните формирования, които са, все съществуват, било то във военните, било то в полицейските структури на държавата. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Сейфи. Сега бих искал да дам думата на още няколко колеги. Още едно искане за изказване от зелените, господин Раймон. Раймон? Австриец съм аз, Раймон. Благодаря, Два съвсем конкретни въпроса направо на тях. Първо, по 4.2 от е, е, доклада ви е, съперничащи си е, идеи за държавно устройство, е, е, силната ръка срещу силната институция. Вие не давате конкретни препоръки, защото това би означавало да се определите в подкрепа на едната или другата страна, но наша работа е като политици да, да вземем позиция и аз определено подкрепям идеята за силна институция в противовес на силната ръка, на авторитарния подход. И а, в такъв случай а, как биха могли да подходят европейските политици за постигането на тази цел? Вторият ми въпрос е за Кюрдистан. Във вашия доклад не се поставя въпроса за иракските кюрди в по-широкия контекст въобще на въпроса за кюрската общност и в частност в Сирия. Смятате ли, че вътрешната политика в Ирак не може да реши проблема и кюрския проблем би следвал да се разглежда от, от по-високо, по-голям мащаб, а именно между, междунационален. Благодаря. Следващият въпрос ще бъде зададен от нашия заместник председател. Благодаря ви, господин председател. Господин Монсур, имам няколко въпроса, които бих искал да ви задам. какви са отношенията между багдадските власти и правителството на Кюрдистан, особено след референдума за независимост. По-нататък да кажете малко повече за разтуренето на ислямска държава е, и да видим дали сегашното правителство на страната си е взело полките най-малкото е, е наясно, че не може е, е, да е, се отказва финансова бюджетна подкрепа на определени части от страната, което всъщност подклажда сепаратистски настроения. И от друга страна, какви са ролите, според вас, на Турция и на Иран в това отношение? Благодаря. Благодаря. Други? Така. Три наши колеги се изказаха. Доста въпроси. Имате думата. Благодаря ви за въпросите. Ще започна с е, въпросите на госпожа Саифи. Е, в доклада аз е, откроявам някои от е, грешките. Наистина отношенията между Кюрдистан и Багдад са много важни. Наскоро бяха възстановени авиовръзките. Взето е решение. В повечето случаи до сегашното състояние се разглежда като грешка. И в тази връзка аз говоря за прагматичен национализъм в противовес на радикалния национализъм. От доста време насам кюрдите се водят именно от прагматизма в отношенията си с централната власт. През 2005 година, когато се възстановява иракската държава, е главен приоритет за кюрдските лидери бе е, да установят силно присъствие в Багдад на, на високо в правителството. Защо? За да могат да повлияят отвътре. От тогава насам, обаче, особено от 2014 година насам, те някакси се отдръпнаха е, в себе си, е, е, смятайки, че могат да се справят и без Багдад. Сега отново се осъзнава, че трябва да се работи с Багдад. И има лидери в политическите форминовария на кюрската общност, които го съзнават. Що се отнася до бъдещия министър-председател в Багдад, той ще трябва да има предвид доста неща. Ако а, а, а, даде бюджетни средства на кюрдите, какво ще се прави с шиитите, с сунитите? В известен смисъл той се опитва да санкционира е, съответната общност за резултатите от референдума. Опитва се да си повиши авторитета, предвид това, че е избирателна година. Е, но наистина въпросът е къде да се наблегне, тъй като трябва да се привлекат всички общности в Ирак. Е, но очевидно е, че златното време на, на кюрдите с контрол върху петролните залежи, върху инфраструктурата, вече са свършили. Няма, няма го това положение и а, мисля, кюрдските лидери си дават сметка, че трябва да се върнат отново в Багдад. Извличат си пулки от резултатите от референдум. И това се връзва с въпроса за Иран веднага след референдума е, някакси си е, е, имаше една такава склонност да се обвинява Иран и шиитите. но скоро си дадоха сметка, че трябва да се търси изближаване с Иран. Най-накрая ще повечето политически дийци в Ирак трябва да държат сметка за Иран, тъй като ако не се разберат с съседната голяма държава Иран, така или иначе биха претърпели поражение. Що се отнася до реформата на службите за сигурността? Проблемът е огромен. Интеграция няма да има. Помня, преди няколко години разговарях с местни общностни лидери и те бяха готови да, да обсъждат възможности за интегриране на полувоенните формирования. Сега обаче те настояват за добре независими въоръжени сили под ръководството на министър-председателя. По Конституцията те трябва да бъдат контролирани от министрите, съответно, на вътрешните работи и на отбраната. Сега обаче се възползват от новото законодателство. Както казах, самата служба за борба с тероризма е на пряко подчинение на министър-председателя. А, а, и това поражда една известна сива зона. А, а, знаете, тази служба се ползва с голям авторитет, тъй като тя изигра огромна роля за победата над Идил. Добре сега, интеграция няма да има, оказва се. И как да се направи така, че лека по лека да е, е, престанат да бъдат необходими тези отделни групировки един от лидерите на такава групировка ми каза, ние сме по-представителни от въоръжените сили, от институциите на Ирак, понеже имаме, имаме язиди, имаме християни, е, те някакси се опитват да се превърнат в национална гвардия. Но във всеки случай разговор трябва да се води, защото това е реалност на терена и не може да бъде пренебрегвана. On the question of um, strong man versus strong institution. Що се отнася до това, кое да се предпочете силната ръка или силната институция? Да, разбира се, всеки би се надявал да, да възникнат силни институции, но, но какъв е проблемът, е, когато хората говорят за е, растящата необходимост от някой, като Садам, например, да се върне на власт? <clears throat> Садам сам по себе си беше институция. Но аз съм убеден, че не бива да се дава подкрепа на личностите. Срещайте се, разговаряйте с представители на институциите. За съжаление, реалната власт не е в ръцете на институциите за сега. Но различните държавни, недържавни субекти, различните хибридни субекти <clears throat> носят власт. До властта е в ръцете на определени лица. Да не се каже Министерство на този, Министерство на онзи. Що се отнася до кюрдите, много от лидерите КДП е, определено е, е, поддържа добри отношения с турското правителство, възоснова на економически интерес. Е, и имат сериозни възражения срещу ПКК от, от турската страна. Така че идеята за Велик Кюрдистан е, е преувеличена до известна степен. Има доста сериозни разногласия между кюрдите в Ирак, Сирия и Турция и ПКК междувременно, между, между другото са активни и в, и в Ирак. Що се отнася до а, е, ИДИЛ в Киркук, Ислямска държава е, е, е родена в, в Амбар. А, е, териториално бяха изтикани от Амбар, установиха се в Мосул. Сега от Мусул се опитват да си намерят ново място. И къде намират те благород... Е, плодотворна почва? Там, където има конфликти, е, където има недостиг или вакуум в властта. Още повече, че това са райони, които представят сериозен економически, економически интерес. Нали, къде имаме федерална полиция, местна полиция, пешмърги, човек като отиде на място, хаосът е видим. Е, заграждат се е, е, пътни заграждения всеки ден и човек изобщо не знае как може да стигне от едно място на друго. И оттеглянето на държавата от такива места създава климат за ислямска държава, която си търси място винаги, където има конфликт. Защо се отнася до ролята на Турция и Иран. Както казах, Иран е, е, е вкоренен фактически в иракската държава. В Вашингтон до някъде се преувеличават злонамерените намерения на Иран. Иран не желая не желая краха на иракската държава, стреми се към партньорски отношения, разбира се, в които Ирак да бъде по-слабият партньор. Иран, Иран, разбира се, не иска нова ислямска държава по границите си. Разбира се, Иран упражнява влияние върху различни фактори в страната и ще продължи да оказва влияние. Защо? Защото гледа далеч е, във времето. Е, да вземем за пример референдума в Киркук. Няколко дена преди референдума САЩ, Великобритания, европейските страни бяха убедени, че президент Барзани ще успее по някакъв начин да го отмени или отложи. И всъщност нямаше готовност да се действа при извънредни обстоятелства. Иран далеч по-добре познава съответните действащи лица. Иран имаше план за действие при развилите се обстоятелства. Така че през октомври миналата година, когато САЩ се опитваше да измисли нещо, Иран започна да реализира плана си, защото винаги в Иран се е гледало дългосрочно. Турция се опитва да играе роля. Е, разбира се, е, е, Турция е заета в Сирия далеч повече, но, но в части на Нинова, на, на Мозул, с КДП се опитва да поддържа известно влияние, защото така е конфликтът е на границите. И благодаря. Благодаря, господин Манджур. Други коментари? Няма такива. Благодаря ви, че дойдохте. Идвате от а, Лондон. Прекратяваме заседанието сега. Ще го продължим в 2.30. И, и се надяваме нашият заместник председател господин Косо да може да поема председателството на комисията. Приятен обяд!